torniamo. Bene, diamo inizio. Нека да започнем работа, колеги. Нека да започнем заседанието на нашата парламентарна комисия. Моля всички да заемат местата си. Proviamo, se, se, se no, se no facciamo con la canna. Bene. Innanzitutto bentornati a tutti, spero che Добре дошли отново. Надявам се, че всички сте имали много добра лятна почивка и сте се възстановили след интензивните 50 заседания на тристранните преговори, които имахме преди лятото. Нека бързо да започнем работа. И така е първо, дневният ред. Има ли възражение? Приема се дневния ред. Точка 3. Одобрение на протоколи от заседанията от 19-20 юни, 26 юни, 8-9 юли. Няма възражение. Ако не се получат възражения до края на заседанието, протоколите ще се смятат за одобрение. Приветства госпожа Сюзан Сол, нов сътрудник. Тя ще работи по сътрудничеството с страните кандидатки. Също така имаме длъжностно лице от Македония, господин Филиповски. Той работи в парламента на Македония и ще бъде тук 6 седмици. Съобщение на председателя. Първо, това заседание се излъчва пряко по интернет. Също така искам да ви напомня, че на 24 септември ще проведем конференция посветена на сектора на млекопроизводството в Европейския съюз, развитието му след 2015 година. Това е много важна конференция, организирана от Европейската комисия и всички членове на Комисията по селско стопанство на Европейския парламент са поканени. Искам да ви напомня, че след това заседание днес ще има разширено заседание на координаторите, на което ще участват и докладчиците в Сянка ще обсъждаме как ще работим в рамките на литовското председателство. Най-вече, що се отнася до аспектите, по които още не сме постигнали съгласие с съвета. И това най-вече е свързано с финансовата перспектива. Не беше постигнато съгласие на 26 юни. И накрая искам да ви кажа с най-голямо удоволствие, че устният превод се извършва на всички езици на нашата парламентарна комисия. Преминаваме към точка 5 от дневния ред гласуване на бюджетните изменения по всички раздели. Докладчика поиска думата, но преди да й дам думата, ние ще гласуваме по 21 изменения на бюджета. Заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Първо, благодаря на секретарията за сътрудничеството, а също така благодаря на всички колеги, които участваха в подготвянето на този доклад. Оттеглих последните два пилотни проекта. И това е. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Няма други желащи да се изкажат. Затова веднага преминаваме към гласуване. Имаме само 21 изменения. Затова предполагам, че можем да гласуваме с дигане на ръка. Това ще бъде особено удобно за тези от вас, които може би са забравили картите си за гласуване. И така започваме. Изменение 5307. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 5301. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 5305. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 5311. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 5304. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 5303, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 5352, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 5351, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 5314, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Приема се. 5, 3, 5, Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 3 три, две, нула. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 5-3-22. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5-3-1-5. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 5300, кой е за, против, въздържали се, приема се. 5302, за, против, въздържали се. Нека да пресметнем гласовете. 5302, моля, вдигнете ръка, ако сте за. И моля, задръжте. Така, за да може да ви преброим. Така, добре, кой сега е против? Отхвърля се. И то с голямо мнозинство. 5309 за. Против. Извинете. Нека отново не беше ясно. 5309. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 5317. Кой е за? против, въздържали се, приема се. questo è stato respinto. Ok, chiedo scusa, c'è un ultimo voto che... Извинете. Пропуснахме по погрешка едно гласуване. Трябва да се върнем. Към изменение 5316. Из... Извинете. Още веднъж. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И последните две са оттеглени. Така че това е много добре. Благодаря ви. Adesso andiamo al punto 6. Така, преминаваме към точка 6. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година. Всички раздели. Докладчик по становището е същата ни колега, госпожа Данчила. И така, колеги, сега ще разгледаме проектостановището и ще гласуваме за проектостановище на 17 септември. То ще изразява нашите политически приоритети, включително по пилотните проекти и приоритетните дейности. Крайният срок за внасяне изменения е утре, 3 септември в 12 часа по обяд. Моля, имайте го това предвид. И така отново давам думата на колегата Данчила, нашия докладчик по становище. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Проекто становището включва 10 точки. Бих искала да подчертая, че съм много огорчена и вече съм го казвала това. Много съм огорчена, че механизмът за финансова дисциплина – и прилагането му означава за много селско-стопански производители урязване на преките плащания до 5%. Предвид това обаче, че трите институции постигнаха, постигнаха консенсус, трябва да прилагаме този механизъм. Също така бих искала да кажа, че трябва да решим проблема с неизплатените бюджетни кредити. Това е предварително условие за да можем да осигурим финансирането за новия програмен период 2014-2020 година, особено предвид ниското ниво на плащане за развитие на селските райони. Финансирането за развитие на селските райони възоснова на земеделския фонд, извинете, Европейския фонд за развитие на селските райони, райони ще бъде намалено, поне това е със сигурност така, за бюджетните кредити за поети задължения. Това е от мен. Благодаря ви. Благодаря ви, каза председателят. Виждам, че няма желащи да се изкажат. Представителят на комисия, дали би искал да се изкаже, господин Талонкин? Да, благодаря ви, господин председател. не бих искал да пропусна възможността да благодаря на докладчика госпожа Данчила за това, че тя прояви разбиране към доводите, които изтъкнахме при представянето на нашето предложение. За съжаление, финансовата дисциплина е нещо, което е неизбежно зло в момента и трябва да спазваме горните граници. Възнамеряваме да предложим дефиниция за намаляването на нивата на плащания в контекста на финансовата дисциплина, но също така бих искал да благодаря на вашата парламентарна комисия за това, че ни оказахте помощ при възстановяването на някои бюджетни пера от първоначалното ни предложение, особено от тези, които са свързани с бюджетните кредити за плащания за целите на развитие на селските райони. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Ако няма други желащи да се изкажат, мисля, че можем да преминем веднага към точка 7 от дневния ред – преходни разпоредби относно регламентите за преките плащания, развитието на селските райони, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика. Алберт Дес е докладчик. Колеги, работихме много усърдно, за да постигнем съгласие по реформата на ОСП. Новата ОСП би трябвало изцяло да влезе в сила на 1 януари 2014 година, обаче необходимо е да има някои преходни разпоредби и норми, които да позволят гладко преминаване към новите условия и да се гарантира приемственост и непрекъснатост на различните видове помощ в рамките на ОСП. Както докладчика знае, очаква се тези нови правила да бъдат публикувани до края на тази година. Това означава, че те ще трябва да бъдат приети в пленарна зала чрез съгласие на първо ниво, а, извинете, чрез съгласие на първо четен със съвета. Con la presidenza del Consiglio sulle ultime. И това ще зависи от отстъпчивостта на съвета по последните нерешени проблеми във връзка с реформата на ОСП. Това са тези сегменти от текста, които са включени в квадратни скоби. Също така има някои нерешени проблеми от страна на комисията, например гъвкавостта между двата стълба, така че е необходимо да се гарантира това, че текстовете са в максимална степен синхронизирани. Давам думата на господин Деси, секретаря ще се бреш това, което казвате. Благодаря ви много, господин председател. Уважаеми колеги, този доклад е доста технически специализиран по своето естество. Аз съм загрижен от това, че Европейският парламент трябва да изпълнява в максимална степен своята роля, след като влезе в сила новата ОСП от 1 януари 2014. За целта трябва да гарантираме сигурност и предсказуемо за следващия програмен период. Предполага се, че новата ОСП ще влезе в сила от 1 януари 2014 година, но не всички мерки, съответно законодателство, ще бъдат в сила до тогава. За това трябва да приемем преходни разпоредби, преходни разпоредби, за да гарантираме приемственост и непрекъснатост и да усилим условия за селскостопанските производители да продължат да работят безпрепятствено. Най-вече става дума за инвестиционните мерки в рамките на втория стълб, намаляване на административното бреме, административната тежест, също така преразпределените разходи за 2013. А също така трябва да гарантираме необходимата гъвкавост за прехвърляне на средства между двата стълба, така че в рамките на Европейския фонд за гарантиране на селското стопанство държавите членки могат да прехвърлят от един стълб в другия мерките и съответното финансиране. Нека да не забравяме за прага от 10%. Той се прилага само до унези държави членки, които имат по 90% от средното за Европейския съюз ниво на преки плащания. Освен това, плащанията по втория стълб – следва да бъдат такива, че програмите в рамките на втория стълб трябва да бъдат взаимообвързани. И нека да не забравяме, че от 2016 година ще влезе програмата за екологизиране в рамките на втория стълб, така че развитието на селските е, райони да бъде предмет на разпоредби, които позволят на държавите членки, които се ползват средства от Европейския фонд за развитие на селските райони, така че те да могат плавно да преминат към новите условия. За това екологизирането следва да се прилага по подходящ начин и за достатъчно време за държавите членки, за да могат те да преминат към екологизирането. Виждахме миналото е, че има разнобой между държавите членки и трябва да осигури това да не се допуска. Разбира се, за целта трябва да се промени правното основание, за да може преходът да се извърши по-плавно. Разбира се, има някои чисто технически изменения, които биха могли да бъдат внесени посредством измененията. Срещнал съм се с колегите, които внесоха изменения и видях, че има някои аспекти, които колегите искат да бъдат включени по-прецизно в доклада. Отчетох тези желания на колегите, но като цяло докладът в момента създава необходимите условия за един плавен преход за съвкостопанство към новите условия. И благодаря много на колегите, които допринесоха за изготвянето на доклада. Председател, благодаря ви, Алберт. Така че нека да започнем дебата. Следващия колега. Съвсем накратко, господин председател. След внимателно проведените преговори, успяхме да постигнем споразумение по основата за реформата на ОСП. И това споразумение представлява контекста на доклада на колегата Тес. Все още обаче има редица проблемни въпроси с доклада в настоящия му вид. Надявам се обаче през няколко месеца да можем да разрешим тези висящи проблеми. Идеята, е, че мерките за екологизиране трябва да се отложат до 2016 година, е идея, която може да се тълкува прекалено свободно. Оказва се, че се дава прекалено много свобода в рамките на ОСП, а ние искаме да има по-задължаващи правила. Важно е държавите членки да започнат да прилагат своите мерки за екологизиране. Затова имам опасение, че докладът в настоящият му вид няма да постигне търсените цели. Идеята, че да две години за да започне прилагане на мерките, не, е достатъчно, не е достатъчно добре обоснована ще постигнем само едно двугодишно забавяне и най-вероятно ще отнеме още 4 години, за да почнат реално да се прилагат мерките за екологизиране. Смятате, че трябва да има увеличение на зоните за фокусните екологични зони от 5 на 7%, но не, едновременно с това се предлага двогодишно забавяне. Смятам, че едно подобно предложение не е задоволително. Предполагам, че и другите политически групи ще се съгласят с мен. Тук не говорим просто за предложение, което ще намали нашите позиции в рамките на тристранните преговори, то е просто едно неприемливо за нас предложение. Обсъдихме накратко въпроса на заседанието на координаторите. Знаем, че работим под сериозно напрежение по отношение на сроковете, но все пак можем ли да удължим малко крайния срок за внасени изменения? Благодаря, Мартин. Ерик, имате думата. След което господин Костинджер. Благодаря, господин председател. Не, не бих искала да направя един коментар относно формата. Много късно получихме този проект доклад и действително в изложението на мотивите на докладчика няма достатъчно яснота за насоките на този доклад. Едва след разглеждане на 304-те предложени изменения си даваме сметка какво точно е предложението на докладчика. И тук бих искал да се спра на няколко елемента съвсем конкретно. По въпросите свързани с развитието на селските райони, като цяло съм съгласен с идеята на докладчика, а именно да се даде възможност на държавите членки да а, прилагат мерките свързани с площа, както и мерките свързани с преструктурирането и модернизацията на сълскотопанските производства. Тук обаче трябва да се използват всички възможности съгласно първи и втори стълб на настоящата политика за развитие на селските райони, като се взима предвид запазване на разнообразието и качеството на живот в селските райони. Не бива обаче да пренебрегваме и мерките за подпомагане на навлизане на пазара на нови селскотопански производители, включително и в държавите членки, където вече има подобни мерки по втори стълб. Би било жалко процесът за инсталиране на нови скотопански производители да бъде прекратен на практика през 2014 година. Това все пак е един от нашите приоритети и се твърди, че трябва да се съсредоточим върху подновяване и приемственост между поколенията в селското стопанство. Ето защо бихме искали този, тази цел да бъде по-ясно разписана в реформата и да бъде включена в преходните мерки. По отношение на директните плащания, напълно съм съгласен с идеята на докладчика, възможно най-бързо да влезе в сила помощите още от е, първият хектар. Важно е също така обаче да има и по-голяма отвореност и гъвкавост, за да се запазят някои от настоящите мерки с цел възможно най-бързо да се приложат мерките свързани с факултативно обвързване на помощите с площа. Това е много важно в частност по отношение на сектора на животновътството, тъй като именно този сектор беше най-тежко засегнат от конъюнктурните трудности през последните няколко месеца. Предвид съдържанието на изменение 23 от 2014 година да се премахнем доброволната помощ от рамките на първият хектар, ние предлагаме новите изисквания за екологизиране по ОСП да се прилагат едва от 2016 година. Ние обаче не можем да подкрепим това предложение и по този въпрос мнението ми напълно се разминава с мнението на докладчика. В доклада на господин Дес съдържат много изменения, свързани с гъвкавостта и възможността за прехвърляне от първи към втори стълб и от втори към първи стълб. Това отговаря на позицията на Европейския парламент, която сме защитавали по време на тристранните срещи. В други случаи обаче докладчик си позволява прекалено много свобода не ми се струва, че тази позиция отговаря на официално приетата и защитавана от нашия докладчик позиция по време на тъкстаните срещи. Тези преходни разпоредби не бива да подромат по някакъв начин сериозните и извоювани с много усилия постижения в цялостната реформа. Благодаря ви, думата има Елизабет Костингер. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Алберт Дес за усилията, положени в изготвен, за изготвянето на този доклад. Бих искал отново да се върна на въпроса за селското стопанство, развитието на селските райони и в частност преките плащания. Първо, Достойно е за похвала начинът по който Алберт Дес защитава своята позиция за запазване на старите мерки и освояването на средства по новите фондове. Смятам, че това е много важно, тъй като съскотопански производители имат нужда от известна сигурност през този преходен период. Затова и преходните мерки трябва да имат за цел запазване на стабилността. Много често преминаването към нов период е свързан с нестабилност. Често позителите имат нужда от дългосрочно планиране от няколко години, когато сменят културата, която отглеждат, например. Затова те имат нужда от по-голяма сигурност. Приемането на принципа за плащания на хектара за преходните разпоредби е уместна. Знаем също така, че има и държави членки, които вече прилагат програми за екологизиране, извинете, използвайки критерии различни от площа и това може да доведе до проблеми през преходния период. Също така, по въпроса за различните мерки за насърчаване в различните държави членки, в някои случаи може да се стигне до период на вакуум между 2014 и 2016 година, свързан с загуба на производствени възможности. И това е особено притеснително, особено в областта на животновътството. Там производителите имат нужда да планират и да инвестират дългосрочно. И затова за тях е важно да имат поне някаква минимална стабилност през 2014 година благодарение на преходните мерки. В противен случай е, те ще се озоват без финансиране по фондовете в продължение на дълъг период от време. По отношение на селските райони има различни образователни програми и други мерки, които трябва да продължат да се възползват от финансиране през преходния период, особено мерките насочени към младите земеделски производители. Не бива да ги забравяме. Говорим за млади хора, които те първа навлизат в професията, които те първо създават своите селскостопански производства и смятам, че трябва да намерим средства, за да продължим мерките за подкрепа на тази категория. Затова в Европейския парламент трябва да настояваме за последователност предвид Факт факта, че през идният програмен период ще има много мерки, които ще са свързани не само с изискванията, като изискванията ще имат изискванията за площи, затова е важно да се съсредоточим върху преходните мерки. Благодаря. Думата има колегата Урика. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Дес за неговия доклад. Съвсем накратко ще се спра на два аспекта от неговият доклад. Първо, не разбирам защо искаме да прилагаме мерките за екологизиране едва от 2016 година. Вече от 4 години обсъждаме реформата на ОСП и мисля, че това беше един достатъчно дълъг период за подготовка. Второ място, съгласна съм, че трябва да има възможност за прехвърляне от първи към втори стълб, но имам проблеми с идеята за прехвърляне от втори стълб към първи стълб. Защото в дългосрочен план, ако искаме да, да сложим край на парите плащания, то трябва да се възползваме от тази възможност сега. Благодаря думата има господин Яра. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. Както Йосиф ми е каза, това е доста специализиран доклад, но то ще има сериозни последици за земеделските производители. Ние много ясно заявихме, че държим пълнят хаос през първата година в началото на всяка една реформа трябва да бъде избегнат на всяка цена. Затова ние настояваме за една стара, старата система с нови средства. Подкрепям всички мерки, които попадат под а, този девиз. Но е възможно обаче действително да има сериозни изменения, които се крият в уж маловажни изменения. Затова трябва да устояваме постигнатото. Това въжи не само за първия стълб. Важно е същата, същата политическата нагласа и, и политика да се прилага и за втория стълб, за развитието на селските райони. Затова се радвам, че тук се говори за програмите за колоризиране, за инвестициите, за образователните програми и в частност програмите за младите хора, както и увеличаване на фокусните зони за екологизиране. Това са важни предложения. Нека да ги обмислим, нека да ги подкрепим. И цяла Европа говорим за различни програми, които се, които се стремят да, да се справят с цикличните проблеми. А сега обсъждаме прилагане на преходни мерки, но не може да се придържаме само към подобен тип мерки. Така че като цяло подкрепям позицията на докладчика, а за отделните подробности има какво да се разгледа. Благодаря много. Цялата дискусия показва по същество, че докладът е доста взривоопасен. Трябва да видим какво ще се случи в крайна сметка. Във време, когато не можем да предвидим какви ще бъдат последиците, не трябва да създаваме възможност за временни разпоредби. Това не е добро за селските райони, нито за фермерите, ако се опитваме да се бъркаме в реформата в ОСП и да ги караме да попълват стотици страници формуляри. Нашите планове трябва да са такива, че да създадем възможност фермерите спокойно да, да дишат, да се по очистят нещата. Някои региони няма да могат да се възползват от тези възможности, но ние трябва да разговаряме с тях, да разговаряме с местните органи и да видим какво може да се направи. Трябва да помислим малко повече в тази посока и да предложим някои решения. По съфинансирането трябва да се предвиди повече гъвкавост, да има повече марш за маневриране когато говорим за проциклични програми, трябва да се обличат възможностите за финансиране от страна на държавите членки. Благодаря, Брита. Луишка Капюлес е следващия оратор. Благодаря ви много. Искам да поздравя господин Дес за положените усилия, за това, че беше толкова внимателен да се придържа строго към мандата, който му беше възложен по време на дискусиите ни по реформата на ОСП. Съгласен съм с много от притесненията, които бяха изразени тук е, от докладчиците в сянка, най-вече този от моята политическа група. Нещо, което според мен е, е особено несъвместимо с мандата ни, е, е въпроса за зелени мерки и кога те трябва да влязат в сила. Споразумението, което постигнахме, беше те да почнат да се прилагат през 2015 година. Господин Дес сега предлага това да стане през 2016 година. Считам, че тук има известен конфликт между мандата, който бяхме договорили предварително и преговорите ни с съвета и това, което се предлага от господин Дес в неговия доклад. Може би ще трябва да обсъдим този въпрос отново. Госпожа Лулинка. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика Албердес за доклада, който е изготвил. Поздравявам изменение четвърто, нов член първи, който визира да се избегне допълнителната бюрокрация. В този смисъл искам да направя конкретно предложение, за да може да се постигне тази цел. Както ви е известно, външната конвергенция ще се прилага още от 2014 година. Тоест, трябва да се адаптират средствата до 2014, после отново през 2015, когато вътрешната конвергенция също ще влезе в сила. За 2014 можем да адаптираме сумите за плащанията и през 2015 да определим нови стойности на правата за плащания и те да бъдат представени на фермерите по начин, за да се избегне да се предлага на всеки 3 години нова сума за права на плащания. Аз съм на ваше разположение да обсъдим формулирането на изменения в този смисъл, тъй като считам, че би било полезно да се избегне бюрокрацията, която е напълно излишна. Що се отнася до член не алинея първа, и пет е, изменения, аз се питам дали не би било по-добре да се въведе отново член 20 от регламента от 2005 година, точка ИИ, що се отнася до младите фермери. В това отношение ще направя някои бележки. Председателят, благодаря госпожа Лулинг. Считам, че тези първоначални дискусии бяха доста интересни. На този етап искам да дам думата на представители на Европейската комисия. Госпожа Вандева трябва да е тук, след което ще дам думата отново на докладчика ДЕС. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за проекто доклада, който е изготвен. Той включва доста интересни елементи за обсъждане на предложението. Що се... Това е предложение, което предвижда редица преходни мерки до 2014, които трябва да се адаптират до края на настоящата година. Някои от разпоредбите трябва да могат да се прилагат още от началото на следващата година. Това е важно послание от страна на Европейската комисия. За да може да се осъществи този регламент, трябва да се сведе до това, което е стрикно необходимо за режима, който познаваме към момента и новата рамка на реформата, която ще бъде въведена в последствие. Тоест не става дума да се използва този регламент, за да се предогаждат промените, които ще бъдат въведени през 2015 по отношение на прехите плащания. Двадесет 27 и 28 изменение се отнасят до годишното разпределение на кредитите за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Това трябва да се обсъди преди финализирането на регламента за развитие на селските райони. Ясно е, че предложението, което беше направено през април, може да се подобри, но трябва да отчитаме какви са резултатите, окончателните резултати от реформата. Е, и това се отнася е, изменение 9 е, до 21, които се отнасят е, до съответния стълб. Предложението на комисията ще бъде такова, каквото е към момента. Ние обръщаме много внимание на шесто изменение. Вероятно мнението ще е благоприятно за него относно практики, които сега сме познали които са ни познати в рамките на втория стълб. Освен това, 24-то изменение относно ролята, която ще играят сертификационните органи, 25-то изменение, което се отнася до датата за прилагане на някои разпоредби на бъдещият регламент. Що се отнася до развитието на селските райони, бих искала да подчертая, че следва да отчитаме това, което се прави по отношение на структурните фондове. Там не е предвидено да има ангажименти за 2014 на базата на правилата за програмиране към момента. Затова ресурсите от фонда трябва да се използват в большинството си за въвеждането на нови политики и за постигане на нови цели. Трябва да се ограничи използването на нови ресурси за стари мерки в рамките само на най-наложителното, в рамките на съответните срокове, предвидени за помощи Що се относя до пето и шесто изменение, на изм... свързани с регламента, има някои а, езикови промени, които трябва да се внесат, тъй като се говори в английската версия а, предимно за инвестиции. Но има някои мерки, като обобщение по а, ОС А, които не могат а, да се използват през новия а, регламент. Тук трябва да се помисли малко повече. Службите на комисия представиха мнения, свързани с преходните мерки за развитие на селските райони. Мисля, че това ще е полезно за настоящия дебат. Що се отнася до преките плащания, ние считаме, че трябва да изпреварваме някои от реформ... мерките, предвидени в реформата, както е посочено в изменение 8.24. Държавите членки могат технически да извършват реформи в първия стълб през 2014. Има отлагане до 2015 някои елементи. Може да се създадат някои осложнения за местните администрации. Някои части от реформата, свързани с екологичните мерки, например, както е посочено 23-то изменение на докладчика, може да имат същия ефект. Считаме, че различните елементи на реформата за преките плащания трябва да се прилагат, да влязат в сила едновременно. Ние обръщаме особено внимание да не се отежнява административното бреме за селските стопани. Това не е нещо ново за комисията. Съобщението, което е посочено в първо изменение, вече позволява да се предприемат някои мерки за намаляване на административната тежест. И ние не считаме, че специфични изисквания за докладване има място. Съветът и парламент, Комисията трябва да бъдат информирани. Разбира се, искането за намаляване на административната тежест е основателно, но не тук му е мястото. Председателят. Сега искам да дам думата отново на докладчика Алберт Дес за заключително думи. Алберт. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които споделиха своето мнение, както и на представители на комисията. Мартин Хойслин говори за екологичните мерки. Това не е нещо, което исках а, да поставям а, като въпрос, но а, все пак трябва да гледаме сериозно на отговорностите, които имаме. Държавите, държавите членки трябва да се реализират много програми, някои от тях нямат програми за малки ферми, някои имат екологични програми все още по втория стълб. Тоест, ще бъдат, ще се породят проблеми, ще има някои пречки. Това може да доведе до сериозни затруднения, ако не намерим вярното решение. Ето защо решихме да използваме тази възможност, да не се достигне до ситуация, при която държавите членки трябва да поемат допълнителни разходи и административна тежест през 2013 година, за да могат тези програми да бъдат включени. Положението не е идеално, но към момента не може да се направи повече. Ако държавите членки не могат да въведат мерки, зелени мерки през 2015 година. Има и други въпроси, които бяха повдигнати от колегите. Разбира се, аз не искам да изоставяме младите фермери и подкрепата за тях. Затова аз считам, че трябва да се предвиди помощ за тях, но също времено трябва да гарантираме преходни мерки, за да се насърчат инвестициите, за да могат да бъдат насърчени младите хора да се заемат с земеделие. Очаквам и изменения в този смисъл. Елизабет Костигер също посочи, че съществуващите програми трябва да бъдат добре обезпечени с финансови средства и тези програми да, да не бъдат а, а, самоцелни през преходния период. Що се отнася до прехвърлянето към първия стълб, има червена линия на съвета и тук ние не можем да внесем особено много промени. Въпреки, че господин Каплош Цантош тук, както и някои други, вече посочиха, че искат само страните, които прехвърлят средства от втория към първия стълб, да могат да се ползват от това изключение. Има някои страни, например като Дания, където повечето мерки вече са прехвърлени към първия стълб в Швеция. Това съотношение 50 на 50. Тези страни трябва да имат възможност да се възползват от тези мерки. Именно поради това постигнахме компромисът, който предлагаме. Програмата за развитие на селските райони подкреп... беше подкрепена от повечето колеги Считам, че трябва да обсъдим някои от оставащите нерешени въпроси. Господин Капулуш Сантуш, разбира се, аз не искам да се отклонявам от мандата, който ми беше възложен, а само казах, е, че трябва да обсъдим допълнително тези въпроси и да постигнем едно общо решение през едните месеци. Благодаря на Астрид Лулинг за нейното предложение да се опитаме да направим така, че този доклад да ни води е, до допълнителна е, бюрокрация. Аз ще установя контакт в... с комисията по този въпрос. Благодаря на представителя на Европейската комисия за споделеното мнение. Надявам се, че скоро ще стигнем до общо решение в полза на европейските фермери, за да може да бъдат въведени преходните мерки и да се гарантира стабилност за фермерите в близко бъдеще. Благодаря ви, Алберт. Ще обсъдим отново този важен доклад. Госпожо Полсен, искате думата? Заповядайте. Окей, okay, окей. Okay. No, no. Не беше включен микрофона на госпожа Полсен. А, вие искате думата за следващата точка. Добре, преминаваме към точка 8. Поддържане на производството на мляко в планинските райони, неблагодетелстваните райони, на далечените региони след изтичането на срока на млечните квоти. Обсъждаме проекто доклад на господин Дорфман. Господин Дорфман привлича вниманието към сложните условия, в които работят производителите на мляко в планинските райони, на благодетелствани райони, на далечени райони, след като изтече срока на млечните квоти. И той също така предлага възможни мерки, които да предотвратят на економич... економически и екологични последици. Това е изключително важен доклад по собствена инициатива. Веднага дам думата на господин Дорфман. Бих искал само преди това да приветствам делегацията от провинцията Болсано, която е тук, за да изслуша изложението на докладчика. Приветствам нашата, нашите гости от името на цялата ни парламентарна комисия. Заповядайте, господин Дорфман. Да, благодаря ви. Това е проекто доклад, който внесох. Както вие казахте, това е една много важна сфера и става дума за значение не само от гледна точка на количеството 10% от цялото производство на мляко в Европейския съюз, но става дума също така и за необлагодетелстваните планинските на надалечените региони. Тук също е важен и качественият, не само количествения аспект. Много често в тези райони млякото и производството на мляко по-скоро е единствената възможност да се извършва земеделска дейност. И тези форми на селскостопанска дейност позволяват да се запази също така и природата в селските райони. Предлагам някои мерки, които са от решаващо значение за запазване и подпомагане на производството на мляко в планинските неблагодетелствени и най-отдалечени региони, след като изтече срока на млечните квоти, след като се либерализира пазара на мляко. Тези мерки отразяват това, което се оформя в първия стълб на реформата – Необходимо е бързо да бъдат реализирани тези мерки, защото виждаме сближаване между държавите членки. И също така е необходимо да се запазят пасищата, за да не бъде застрашено производството на мляко. Това, което е важно, е да се отчете в светлината на непостигнатия все още баланс в рамките на първия стълб. Затова е необходимо да има премии за производство на мляко в тези райони за животните, които се извеждат на паша. Но мисля, че освен мерките в първия стълб, имаме нужди от мерки по втория стълб. В рамките на развитието на селските райони ще има конкретни програми, насочени към решаване на конкретни проблеми. Трябва да позволим на държавите членки, които имат такива райони, да разработят собствени планове за планинските необлагодетелствани и най-отдалечените региони, така че да могат да бъдат обхванати тези райони. Това, което е важно за производството на мляко в планинските райони, са мерките, които вече се осъществяват и тези мерки следва да се продължат в рамките на първия стълб чрез различни премии, които се установяват. Също така е важно да може да се открият преработващи предприятия в самите райони. По този начин ще се осигури повече гъвкавост на държавите членки при подпомагане на млекопроизводителите от тези райони, включително и у нези, които се занимават с биологично съскостопанство, нещо, което става все по-голям и по-важен дял от пазара и със сигурност допринася за развитието на тези райони. Мисля, че е важно да се насърчава сътрудничеството в планинските и необлагодетелстваните райони, както и най-отдалечените региони. В тези региони обикновено селските стопанства са много малки и оттам проистичат и високите разходи на производство. Затова взаимодействието и сътрудничеството могат да бъдат използвани, например, за рационално използване на сгради, съоръжения, оборудване, машини. Мисля си, че е много важно също така да се отчитат разходите за събирането. В тези райони обикновено, както казах, селските стопанства са малки и те произвеждат малки по обем количества мляко, а трябва да ги транспортират на големи разстояния. Затова събирането на мляко е много по-скъпоструващо, отколкото в други райони. Трябва сериозно да обмислим това дали не трябва да създадат е, мерки, които да осигурят конкурентно способност на разходите по събиране, така че те поне да не са по-високи, отколкото в други райони. Тук не става дума за това тези региони да бъдат поставени в привилегировано положение, но трябва да се гарантира това те да не са в по-необлагодетелствено положение в сравнение с други региони. В рамките на втория стълб преработването и продажбата на мляко на място е нещо, което е много полезно решение. По този начин ще бъдат привлечени повече туристи. В островните и планински региони обикновено има добре развит туризъм и ако има преработващи предприятия на място, това може да увеличи приходите на селските стопанства в тези региони. Също така е важно да се създаде конкретна програма за преработването на мляко в планинските райони. Както вече казах, ние имаме обща пазарна организация за плодовете и зеленчуците и можем да използваме модела – за да го приложим и в сферата на производството на мляко в тези райони. Подобни програми за обща пазарна организация могат да бъдат подкрепени от комисията. Така че, когато подпомагаме селстопанските производители, това ще доведе до високо качество на продуктите, за които и потребител ще бъде готов да плаща по-висока цена. И също така говорихме за обозначението планински продукт. Това е добра идея, но трябва да бъде обмислена в повече подробности и мисля си, че една подобна програма ще бъде полезна. И в заключение, в контекста на програмата Мляко за училищата, млякото от планинските и на благодетелствените райони може да бъде включено в тази програма, много добре може да има търгове конкретно за мляко, което може да бъде етикетирано като продукт от планините. Така че това, господин председател, са моите размисли, които исках да споделя с вас. Убеден съм, че ще трябва, извинете, ще можем да оформим пакет, който да подпомогне на селскостопанските производители, планинските райони, необлагодетелстваните и неотдалечените отдалечените региони след 2015 година, след либерализирането на пазара на мляко. Разбира се, с нетърпение очаквам предложенията и отзивите на колегите, както и техните изменения. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Благодаря ви, господин Торфман. И сега давам думата на госпожа заместник-председател Полсън. Благодаря ви, господин председател. Пакерин е докладчик сянка от Алда. Тя не може да присъства днес, защото наскоро е родила бебе и е в отпуск по майчество. Затова тя ме помоли от нейно им да се изкаже във връзка с доклада на господин Дорфман. Първо, благодарности към господин Дофман за блестящата му работа. Колегата високо оценява факта, че Европейски Европейската комисия и Европейския парламент отчетоха факта, че производството на мляко в планинските райони и неблагодетелствените райони заслужава по голямо внимание. Ситуация в тези региони се е променила през последните години и тя ще се промени радикално след изтичането на срока на млечните квоти. Разбира се, това ще повлияе Целият сектор на млекопроизводство, но в тези конкретни райони, в най-отличените региони, селскостопанските производители ще бъдат най-сериозно засегнати. Колегата изразява надежда, че законодателите ще обмислят решения и ще приемат решения, които ще подпомогнат селскостопанските производители в тези райони. Е, господин Дорфан се концентрира основно на планинските райони и предизвикателствата, които стоят пред селско-стопанските производители в тези райони. Но е необходимо и е възможно да се насърчи растежа чрез дерегулация. Също така се посочва, че селскостопанските производители в най-северните региони на Европейския съюз също така се сблъскват затруднения, най-вече проистичащи от високата събестойност на продукция, така че те също трябва да бъдат включени в обхвата на доклада. Господин Дорфман внася някои много добри предложения в своя доклад, особено що се отнася до общата пазарна организация, но също така колегата предлага редица промени. Необходимо е да бъдат изпратени положителни послания към производителите на мляко в тези региони, така че те да могат да продължат да работят и да отглеждат стадата си и да ги увеличават. За това е необходимо да се обмисли обвързаната помощ в рамките на бъдещата ОСП. Тази обвързана помощ може да подпомогне производителите на мляко. Обаче опасението на колегата се, че това няма да бъде достатъчно, за да се гарантира оцеляването на млекопроизводството в най отдалечените региони и най-изолираните региони. Необходимо е да има предпазни мерки, които да смекчат неблагоприятните последици от отмяната на млечните квоти. Освен това е необходимо да се правят мерки за по-добра, по-добро опазване на околната среда. И сега бих искал да добавя няколко думи от себе си. Производителите на мляко в арктическите райони трябва да преодоляват поне 200 км, за да стигнат до най-близкото място за преработване. А също така средното разстояние 340 е км. Също така често забравяме, когато говорим за най-северните региони в Европа, е, че природата е различна там. Горите, езерата, почвата не се отличават и не осигуряват достатъчно плодородна почва, докато площа е голяма. Затова, ако искате да доставите машини, оборудване или да създадете преработващо предприятие, това е практически става невъзможно поради големите разстояния. Там, където живее, площа на това териториално образование е равна на площа на Люксембург, а там живеят само 10 000 души. Може би по този начин ще може по-добре да си представите за това какви са реалните разстояния. Защото това е основния проблем в най-северните региони на Европейския съюз. Благодаря ви. Жозе Бове. Oui. <clears throat> Moi aussi, je voudrais remercier. Аз също бих искал да благодаря на господин Долфман. Мисля, че той обръща внимание на някои наистина важни елементи. Според мен е забележително, че предоставя конкретни данни, Говоря за 10% от а, производството, но ми се струва, че трябва тук да се спомене по-скоро боят на работните места, те е много над 10%, тъй като, как вече казахме, производствата са малки и реално погледнато производството на мляко в тези региони води до 3 до 4 пъти повече работни места в сравнение с другите райони. Трябва да се добави и ам, усилията за опазване на околната среда и това е елемент, който е в доклада. Проблем обаче е нещо, което не е записано в доклада, а именно факта, че всичко с това, с което се сблъскаме в момента, е последица от абсурдно предложение да се сложи край на режима на квотите. Това е проблемът. Постоянно чувам твърдения, че в планинските райони, в необлагодетелствените райони, в най-отдалечените региони няма как производителите да бъдат конкурентоспособни в сравнение с индустриализираните региони. Това е съвсем очевидно от самото начално и за това трябва да има организация, а не да се оставя всичко в ръцете на пазара. В противен случай ще трябва да отпускат все повече и повече обществени средства, за да се справим с, с щетите от бъдещото, бъдещият срив на секторът на млекопроизводството. А днес вече сме в, изправени под подобни подобни щети, подобни катастрофи. Знаем, че няма нито на производство по нехте региони, което да има 50, дори 300 или 20 крави, което може само да се справи с настоящата конъюнктура. Така че аз смятам, че първо трябва да се заяви ясно, че е абсурд да се слага край на квотите през 2015 година. На второ място, трябва да се съсредоточим върху предложението на Мишел Дандан по отношението на общата организация на пазара, направена в рамките на реформата на ОСП и да се предведе възможност в някои особени видове региони да може да се запази обвързването с производството и договарянето на цените между производители и прекупвачи, за да се гарантира последователност и стабилност на производството в тези региони. Не бива обаче да забравяме, че за нещастие положението, под което сме изправени днес, е последица от една идеологическа визия за стопанство, при което свободната търговия може единствено и само тя да управлява пазара. За нещастие стопанство не попада пред тези правила. Е Благодаря. Жозепове думата има Мишел Дантан. Благодаря ви, господин председател. На своя ред също бих искал да благодаря на Херберт Дофман за извършната от него работа, за това, че посети различни планински райони и слуша хората на място. Действително, проблемите в планинските райони са преди всичко свързани с природните условия в тези райони. Тези природни условия ограничават човешката дейност ограничават гъстотата на населението и водят до увеличаване на производствените разходи. Към всичко това се добавят и климатичните условия, които също добавят допълнителни разходи, просто защото, например, земеделските постройки трябва да бъдат по-устойчиви, за да издържат на теглото на снега. Всичко това са елементи, които фигурират в доклада на господин Делфман и за което го поздравявам. Държа да се спра на изолацията както вече беше казано, и за най-отдалечените региони в северната част на Европа. Изолацията в планинските райони е източник не само на допълнителни разходи, но и източник на липса на интерес и чисто, просто, чисто чисто просто казано липса на прекупвачи в дадени региони. А това създава много сериозни проблеми за местните производители, които не могат да получат необходимата цена за своето производство. В а, някои региони е невъзможно да се гарантира дори минималните условия, които дадат възможност на малките производители да произвеждат с печалба. И дори когато запазването на производство се окаже възможно, това е свързано с огромен труд от страна на местното население. Тези хора са не само да произвеждат млякото, но и да се занимават с неговата продажба. Тоест те съчетават две професии. Ето защо ми се струва, че по отношение на млекопроизводството в планинските райони стигаме до един чисто политически въпрос, а именно дали сме тук за да коригираме допуснатите грешки или сме тук за да намерим някакви механизми, които да позволят на сектора да оцелее в контекста на свободната економика. Отново искам да благодаря на докладчика, тъй като след всичко свършено по работата в законодателния пакет за млякото и млечните продукти след резултатите, които не отговаряха на нашите очаквания, тъй като имаше блокаж от страна на съвета по отношение на общата организация на пазара. Смятам, че в този контекст, ако приемем с голямо мнозинство доклада на господин Телфман, то ясно ще заявим, че, комисия, че Европейската комисия трябва да направи предложение и че съвета трябва да вземе решение съвместно с нас. Благодаря ви, Миша. Вашата подкрепа е важна. Госпожа Патрао Невиш, благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на нашия колега господин Дорфман за доклада. И също така, като докладчик Сянко от социалистическата група, бих искала да благодаря за възможността да благодаря за сътрудничеството. Самият аз представлявам и планински и на отдалечен регион. Нееднократно съм показвал и съм казвал, че съм много загрижен от отмяната на квотите за мляко. За мен отказа от тези квоти е крайно неблагоприятен за производството на мляко и в планинските и най-отличените райони това производство е изключително важно. Планинските райони, най-отличените райони са особено уязвими. Производството на мляко в тези региони практически няма с какво да се замени като економическа дейност, като дейност, която е важна за обществото, дейност, която обединява цялата територия в съответния регион. За това с господин Капулаш Шантош от социалистическата група ние се обединихме за да защитим интерес на Азорските острови, които имат огромен дял в млекопроизводството на Португалия. В Страсбург предложихме общи разпоредби, отнасящи се до отмянта на млечните квоти. Ние знаем, какво ще е неблагоприятното въздействие на неотдалечените планински и неблагодетелствени региони. Необходимо е да се предвидят мерки, които да компенсират неблагоприятното въздействие на отмяната на квотите за мляко в планинските неблагоприятелствените и на отречените региони. Производство на мляко е изключително важно за тези региони и то трябва да се запази, за да се осигури процъфтяването на тези региони. Както вече отбелязах, комисарят по съското стопанство пое отговорност да се реши този проблем и през септември ще състои конференция за ситуацията след 2015 година. Конференцията ще се проведе в Брюксел и ние бихме искали да се популяризират резултатите, изводите от тази конференция. Не искаме просто да бъде забравено производството на мляко, след 2015 година ще бъдат отменени не само квотите за мляко, но и целият пакет за млекопроизводство и производство на млечни продукти. Не трябва да забравяме, че производство на мляко е изключително важно за цяла Европа. Нека да не забравяме, че много организации на млекопроизводителите вече се произнесоха, че се допуска огромна грешка чрез отмяна на млечните квоти през 2015 година. Много е жалко, че при последните преговори за ОСП не постигнахме напредък при преговорите относно млякото и особено регулирането на предлагането. За това говореше и нашия колега господин Дантан, който беше много активен по тази тема. При преговорите обаче не успяхме да постигнем успех. Ние бихме искали да се надяваме, че ще бъде нещо направено, за да бъдат подпомогнати най-уязвимите региони, а именно планинските наблагодетствания на отдалечените региони. Мисля, че би било добре да отчетем при обсъждане на този доклада, конференцията на 24 септември. Там ще бъде представено и проучване посветено на млечните квоти. Това изследване много ще ни помогне в нашата работа и смятам, че крайният срок на изменения трябва да отчита датата на провеждането на тази конференция, на която ще бъдат огласени резултатите от проучването. Освен това, трябва да се отчете, че и на европейско ниво, и на нивото на държавите членки трябва да се веде положителна дискриминация, за да се компенсират затрудненията, които ще изпитват и вече изпитват производителите на мляко в планинските, на благодетствени и най-отдалечените региони, не на последно място поради своята отдалеченост законодателството на европейско ниво и на национално ниво трябва да се стремят да подпомогнат тези райони в техните усилия да оцелеят. Мисля си, че трябва да има координирани усилия в тази насока и на европейско и на национално ниво. Затова е много важно Европейската комисия и държавите членки да работят съвместно и с отговорности групата на социалистите и демократите иска да бъде важна част този процес. Благодаря ви. Благодаря ви сега госпожа Патралневиш и след това госпожа Егле. Заповядайте, госпожа Патралневиш. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искала да подчертая значението на този доклад. Той е важен и като съдържание, и като форма. Що се отнася до формата, този доклад показва, че млечният сектор е изключително важен за Европа. И отново и отново в нашата комисия по селско стопанство ние говорим и казваме какво мислим и на комисията, и на съвета и няма никога да изоставим битката – за този важен сектор за Европа. Системата за млечни квоти е изключително важна за подпомагане на тези уязвими райони на Европа. Затова е важно да намерим подходящи, реално действащи решения. За съжаление, реформата на ОСП не предлага подобни подходящи решения. Затова този доклад по собствена инициатива е толкова важен. Смятам, че докладът е важен, защото той показва, че ние няма да се откажем от борбата си и че смятаме, че трябва да продължи подкрепата за сектора на млекопроизводството. Също така важно е и съдържанието на доклада. Благодаря на господин Дорфман за безценната му работа. Бих искала да го поздравя за извършената от него работа. В този доклад четем и виждаме убедително, че производството на мляко е от решаващо значение за планинските, но благодетелствените и най-отличените региони. Това не е нещо, което не знаем, но в доклада това е изведено на преден план. Ние не можем да разглеждаме селското стопанство като цяло. Трябва да разглеждаме отделните сектори то от чисто економическа гледна точка. Този сектор е важен за обществото, за гражданите на Европа не можем да мислим за този сектор само от гледна точка на чисто економическото му значение. Докладът за това е ценен, защото той показва социалното измерение и той надхвърля чисто економическите съображения. Този доклад е важен, защото с приключването с практиката на млечните квоти и изоставянето на пакета за млекопроизводството, ще наблюдаваме как все в по-затруднено положение ще се окаже сектора на млекопроизводство, особено на малките производители на мляко в тези региони. Затова смятам, че трябва да обърнем особено внимание на планинските, неблагодетелствените райони, на отличените региони. Този доклад призовава към много конкретна подкрепа за тези райони, да им се създадат подходящи условия за производство на мляко. Ние трябва да отчетем спецификата на тези региони и трябва да предложим мерки, които отговарят на спецификата на тези региони. Трябва да мислим новаторски, да не мислим само за економическите съображения. Трябва да разглеждаме нещата в цялостния им контекст, включително и социалните измерения. Трябва да гарантираме продължаването на производство на мляко в тези райони. И още веднъж благодаря на докладчика. Той много ясно посочи кои са проблемите в бъдеще и той също така предлага някои възможни решения. Дейности, които могат да бъдат подобрени, които могат да бъдат добавени. Разбира се, ние също така ще внесем предложения към доклада, за да намерим оптимални решения. Работата още не е завършена, обаче господин Дорман много добре определи проблемите и много ясно заяви, че производството на мляко в Европа е изключително важно не само защото се произвежда мляко, но и за опазването на ландшафта, на околната среда, на биоразнообразието и това също трябва да бъде отчетено като важен фактор. Подкреп предложенията на господин Дорфман. Смятам, че докладът обхваща редица различни сфери и всички аспекти следва да бъдат подкрепени, но разбира се, ние също така можем да допринесем за изготвен на този доклад чрез конкретни предложения за изменения, най-вече отнасящи се до най-отдалечените региони. Докладчикът основно средоточа върху планинските райони, но аз мятам, че и най-отдалечените региони също така трябва да бъдат отчетени. Бих искал да подчертая факта, че ще има че в много случаи на далечените райони са откъснати и изолирани от континенталния пазар. И това означава значителни затруднения при транспортирането нещо, което допълнително затруднява тези региони. Става дума за транспортиране, производство, продажба на древно. Благодаря ви още веднъж, господин Дорфман, за прекрасния ви доклад. и аз съм убедена, че това ще улесни значително бъдещата ни работа и разбира се, всички тук в тази комисия сме заинтересовани в намирането на най-ефикасните, най-добре работещи решения. Благодаря ви, госпожа Ягле, има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика Херберт Дорфман, както и на хората, които подпяха първите стъпки за работа по това досие, а именно господин Тантан. Доклада на господин Дохман е прекрасно продължение на началото, поставено от господин Тантен. И като цяло ми се струва, че докладът е, много последователно продължава започнатата от господин Дантан насока. Както знаех, знаете, проведохме много задълбочено разискване, което само показва важността на темата. Признаваме към какво се стремим, признаваме също така, че носим отговорност пред нашите госпоподаватели като членове на Европейския парламент. И това е аспект, който е отразен в доклада на господин Дорфман. Трябва да покажем на целия свят, че гражданите, живеещи в най-отдалечените региони, наблагодетелствените райони, планинските райони, живеят в такива райони и това трябва да се вземе предвид. Трябва да се обхвана всички трудности на производството в тези райони и Херпът Дорфман се е справил лично с тази задача. Въпросът е какви са пазарните изисквания и какви са трудностите, с които се сблъскват хората, живеещи в тези райони и хората, които искат да продължат да живеят в тях. Освен това, ако искаме да запазим природата във всички тези райони, както в най-отдалечените, така и в планинските райони, ще можем да увеличим и туризма в тези райони, което също ще подпомогне местното население. Ако обаче не предприемем мерки, млекопроизводството ще изчезне, а след него ще изчезне и населението в тези райони. Такъв е контекста, в който работим. Говорим за едни райони, които винаги са били населени и райони, в които хората искат да продължат да живеят. Ако погледнете какво е положението в Испания, например, си дават сметка, че ние като Европейски съюз носим отговорност за хората, живеещи в тези райони. Така че още веднъж ви благодаря за поедата отговорност и за проявения интерес към тази регионална особеност и за хората, живеещи в тези райони нашата подкрепа и нашият интерес е много важна за тях и мисля, че ако успеем единодушно да подкрепим този доклад, ще изпратим много ясно послание към Европейската комисия и още по-важно към Европейския до съвета. Благодаря ви. Елизабет Кестингер, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Херберт Долфман за предприятата от него инициатива да изготви този толкова важен доклад. Той обхваща различни видове райони и много сложни въпроси, както каза господи, госпожа Елизабет Йеглер. Е-, Населението в тези региони иска да продължи да живее в тях и те се надяват, че ние ще успеем да намерим някакво разрешение на проблемите, които продължават да съществуват за тях след първият първото предложение на правната Европейската комисия. Херберт Дохман вече заяви, че 10% от млекопроизводството се извършва в планинските райони. Ако погледнете природните особености на тези райони, си давате сметка, че над 60% от земите са от селскостопанските площи в тези райони са постоянни пасища. Така че всъщност стопанските производители в тези райони нямат друга альтернатива. За тях производството е единственият вариант и затова ние трябва да гарантираме, че то ще продължава да съществува. И за целта трябва да предприемем съответните мерки и да ги прилагаме. Аз съм дълбоко убедена, че млекопроизводството в тези райони може да оцелее само с предоставяне на необходимите инициативи и стимули. Херберт Долфман е направил своите предложения и аз напълно мога да ги подкрепя. Млекопроизводството в тези райони е тясно вързано с самоличността на тези райони. Ето защо е много важно да се предприемат мерки за запазване на тази дейност. Не бива да забравяме, че не говорим само за производството в тези конкретни райони. Говорим изобщо за селските райони, където винаги има много ясна връзка с местната верига на производство. И ако пренебрегнем този аспект, това пренебрегване ще има много сериозни последици. Както вече споменато на нееднократно, за всички тези райони изключително важен е и туризма. Нито един регион, нито едни местни власти могат да запазят стандарта на живот в тези райони, както и мекопроизводството, без да се обръща внимание на туризма. Друг много важен въпрос е транспорта го говорим за транспорт на много големи разстояния и е важно да отбележим как може да бъде подкрепен транспортът в тези райони. В Австрия, например, в някои региони броят на фермите, занимаващи се на производство, е спаднал от 2 от 20 до 3. И ако транспортът е прекалено скъп, то самата дейност по производство вече няма да бъде източник на необходими за оцеляването на хората средства. Така че трябва да предвидим специфични мерки, които да са адаптирани към особеностите на тези региони. Мисля, че господин Тохма всъщност е засегнал най-важният въпрос. Какво представлява млякото и млекопроизводството в тези региони? Не говорим само за економически въпрос, говорим за един силно политически въпрос. И на този въпрос ние като политици можем много ясно да отговорим утвърдително. Да отговорим, че гражданите, живещи в тези региони, трябва да бъдат подкрепени. Затова се надявам и доклад на господин Дохман да получи единодушна подкрепа. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз също на своя ред бих искал да благодаря на господин Делфман за неговият отлично изготвен доклад. Този доклад ни задължава да поемем политическата си отговорност. Разбира се, важно е да се запазва лекопроизводството по, във всички части на Европейския съюз, за да се гарантира хранителната, подводствената сигурност и ограниченото земеделие по редица други причини. Но е ясно, че в, а, когато говорим за понеските региони, неблагодетелстваните райони и надалечените региони, може би трябва да се въпроса колко умислено беше премахването на квотите за 2015 година. Въпросът е до каква степен свободната конкуренция е добро решение в случая, тъй като тя очевидно не може да отговори на трудностите в този вид региони. Въпросът е също какво, какъв вид млекопроизводство може да се запази в тези региони. Затова казвам, че тук става въпрос за нашата политическа отговорност и смятам, че за да се гарантира равенството между регионите, смятам, че трябва да не допускаме още по-голямо отдалечаване между регионите, определяйки не същи правила за производство в толкова несравними региони. Ясно е, че ако не предприемем мерки, за запазване на производството в тези региони, самото живеене в тези региони ще се превърне в лукс, тъй като млекопроизводството е свързано и с много други въпроси, като например осигуряването на питейна вода или на канализация. Всички тези въпроси са свързани на местно равнище и затова смятам, че трябва да гледаме по един много по-общ начин на трудностите в тези региони. На второ място трябва да се подобри достъпа до помощи по втория стълб подкрепа на млекопроизводството, чрез насърчаване на по-късите вериги на производство, например. Има подобни мерки вече заложени чрез кредити за подпомагане на развойната дейност и иновациите. Смятам обаче, тук трябва да се съсредоточим върху диференцирането на производството. Тук говорим не само за Млекопроизводството но и други въпроси, като например отглеждането на свинепроизводството в планинските региони, например. И тук трябва да работим с местни производители, за да се подобрят и да се даде по-голяма стойност на особеностите на продуктите, произвеждани в тези региони. Благодаря ви. Grazie Rick. Giancarlo Scottà, poi Martin Osling. Giancarlo. Благодаря, господин Скота. Благодаря ви много. Аз чух един коментар на господин Каплаш Сантош тук в парламента. Той каза, че за да се управляват районите, които са в неблагодетелствено положение, би трябвало да се финансират хората предварително, вместо след това да се решават проблемите, свързани с обезлюдяването. Когато говорим за млекопроизводството, искаме хората да останат в тези региони, където има млекопроизводство и да продължат да се занимават с тази дейност. Както е известно, млякото, което се произвежда в планинските региони е от по-високо качество. Това също трябва да се отчита. Трябва да гарантираме добро качество на околната среда там. В а, мой избирателен район а, има множество площи, които а, са изоставени. Например, има изоставени пасеща, които са били използвани предви, преди. А, сега обаче те са изоставени и това води до изчезване на редица видове на флората и фауната. Някои от животновъдите, които остават в тези региони, също имат проблеми, защото, например, се връщат в тези по-изоставени райони сърни елени, които изяждат тревата. Ние искаме хората да получат нужната подкрепа, за да могат да останат в своите райони и да продължат да осъществяват своята дейност. Мартин Хьозлинг има думата. Съгласен съм в голяма степен с казаното до тук. Оставаме с впечатлението, че примахването на квотите и ограниченията за някои региони ще бъде катастрофално. Дорфман в обяснителната си записка ясно подчертава, че това ще доведе до изкривяване на пазара, което може да засегне цели региони. Трябва да видим по какъв начин това може да стане, чрез използването само на втория стълб. Дипломатично казано, струваме се, че положението не буди особени надежди, защото са предвидени значителни съкръщения. Не зная как могат да се създадат програми, които да служат за стимул на фермерите да останат в тези региони. Не считам, че на това трябва да се гледа само като на проблем на планинските райони. Много от регионите, споменати в доклада на Дорфман, се отнасят до по-малки територии, където няма достатъчно пасеща. И става дума за множество малки фирми, малки ферми, които са изправени пред проблема. Има проблеми с а, а, изкупуването на млякото поради отдалечеността. На 24 септември е предвидена конференция, организирана от комисаря Чолос, и ще бъдат разгледани редица въпроса, които са споменати в доклада на господин Дентам. Може би ще има някакви квоти, някакви ограничения и не знае по какъв начин можем да коригираме проблемите, които ще се отразят на развитието на доста региони. Мисията в Саут Тирол на нашата комисия ще ни показа как този регион не може да оцелее без целенасочени мерки, сред които и млекопроизводството. В доклада на господин Дорфман има доста предложения. Трябва да видим как да се укрепи пазара в бъдеще. Дали трябва да разчитаме единствено на либерализацията, това със сигурност няма да помогне на тези региони в бъдеще. Благодаря, Мартин, господин Сигарести. Както каза докладчика в своето изложение, както показа и дискусията до тук, този въпрос е изключително щекотлив и въпреки, че изглежда доста прост на пръв поглед но никак не е лесно да видим как може да се запази млекопроизводството в планинските райони и най-отдалечените райони, особено в северните региони. Тук не става дума само за производство на мляко, но и за земеделското производство като цяло. Въпросът опира до това дали трябва да се поддържа това производство. Става дума за политическо решение, за социално решение. Ако искаме да се поддържа производството в тези региони, трябва да имаме предвид, че става дума предимно за дребни ферми с дребно производство и доходите, които осигуряват, не са достатъчни за едно семейство. Затова трябва да помислим, кои биха били най-удачните инструменти, със сигурност инвестиции, подкрепа за осъществяване на повече инвестиции, също производствени субсидии от, от някакъв характер, защото без подобни субсидии, предвид на разходите за производството, няма да е възможно да се осигури доход, който да може да покрива нуждите на едно семейство. Знаем колко скъпо струва всичко, защото това е свързано с разходи за, за горива, за, за транспорт и за какво ли не още. Затова трябва да се запитаме по какъв начин можем да окажем влияние върху пазара. Ще бъде доста трудно, Верният път е, е да се осигурят е, субсидии за производството и това трябва да бъде ясно подчертано. Разбира се, трябва да държим сметка и за регионалната политика в съответния район, свързан с изграждането на инфраструктура, както и с осигуряването на други условия, които е, да са стимул за населението да остават там, защото хората напускат райони, когато условията станат трудни и когато няма достатъчно плодородни почви. И така, какво можем да направим на този етап? Вече бяха раздадени картите, тъй като се определи как ще изглежда ОСП, но това означава ли, че искаме да кажем на фермерите, че мислим за това какво може да се направи след като изтече срока на прилагането на млечни квоти. Как ще стане финансирането? Кой ще плаща? Това са въпроси, свързани с намирането на начини за покриване на разходите. Ние разглеждаме този въпрос на доста късен етап, но все още имаме известни възможности за маневриране, когато се разглежда ОСП. При особено трудни условия трябва да има и намеса. Госпожа Макгинес. Благодаря на Херберта за неговия доклад трябва да сме много предпазливи относно някои коментарите, свързани с квотите. Дорфман не казва, че трябва да продължи прилагането на млечни квоти като начин за справяне с териториалното балансиране в мекопроизводството. Относно бележките на Скота, той говори за това, че хората напускат млекопроизводството дори когато има квоти. Тоест има и други проблеми в тези планински региони и млечните квоти не са били достатъчни, за да се справят с тях. Ние трябва да установим точно какви са тези проблеми. Например, аз искам да разбера дали а, 9, над 9% млечни квоти са намалели, имали има ли проблем с а, застаряването на населението в планинските райони, което ще направи млекопроизводството по непривлекателно, какви са социално-економическите условия в съответните региони. Ние трябва внимателно да следим какъв ще бъде резултата от е, конференцията от комисията. Параграфи 3, 5 и 6 са, са отчетени в е, доклада на Дорфман, т.е. че държавите членки трябва да вземат решения, свързани с тези уязвими райони и да намерят решение за тях. Но за да охладя малко страстите, искам да кажа, че ние имаме много а, фиксиран бюджет, намаляващ бюджет за земеделието, затова ще е много трудно да се справим с всички структурни проблеми, включително с а, този, свързан с млекопроизводството в планинските райони и отдалечените райони, тъй като бюджетът ни е доста ограничен. Но предложението е добре дошло. Считам, че то се вписва в това, което се предвижда от страна на комисията и от държавите членки. Но трябва да разгледаме социално-економически фактори и да установим какво точно се случва в тези региони, какво кара хората да се отказват от млекопроизводството. Хербер, когато посетихме вашия регион, видяхме, че има а, доста малки по мащаби ферми, но те получават високи цени поради високото качество на това, което произвеждат. Ние трябва да гарантираме по-висока цена на производството, да се отчитат всички останали неблагоприятни условия, пред които са изправени. Благодаря. Сега искам да дам думата на представителя на Европейската комисия. Господин Дистайлен. Господин председател, благодаря на господин Дорфан за неговата инициатива. Ние сме съгласни в голяма степен, че млекопроизводството в планинските и най-отдалечените райони и тези в неблагодетелствено положение са изправени пред сериозни предизвикателства. Ние също считаме, че реформата на ОСП дава инструменти на държавите членки и възможности да маневрират, за да могат да осигуряват конкретна подкрепа за поддържане на млекопроизводството в тези райони. Искам да приведа няколко примера. Например, преките плащания, те бяха споменати от господин Дорфман, бяха преразгледани, търси се повече сближаване, постепенно намаляване на историческите референции за производството и прилагане на други схеми като плащания за а, природни а, ограничения или пък а, обвързани плащания. И това може да се прилага най-вече за плани и необлагодетелствените райони. Това разрешава също проблема, свързан с а, постоянните а, пасеща. Те също могат да се ползват от а, пряка подкрепа доброволното вързане с производството може да се прилага в отглеждането на крави, овце, кози и прочие. Разпоредбите позволяват на държавите членки да разработят по-конкретни програми, които да съответстват на, на специфичните предизвикателства, свързани дори с млекопроизводството в планинските райони, и с райони, които са изправени пред особени затруднения. Що се отнася до идеята на докладчика за предвиждане на специална подкрепа за производители, на организациите на производителите и за млекопроизводството по модела на тези, които се предлагат в производството на желен, зеленчуци. Тук трябва да имаме предвид, че чрез произ... организациите на производителите винаги са се осигурявали помощите за зеленчукопроизводството, докато в млекопроизводството отиват директно при фермерите. В стълб 2 са предвидени такива организации на производителите на мляко, Предвиждат се браншови организации, също те трябва да допринесат за по-добрата организация на фермерите и за гарантирането на по-добър марш на печалба. Тези мерки са на разположение, разбира се, и на живеещите в планинските райони. Съгласно последната реформа, съществуват нови възможности организациите на производителите също да реагират при кризисни ситуации и дисбаланси на пазара, особено що се отнася а, до някои ограничени а, изключения от а, правото, свързано с конкуренцията. Относно програмите за осигуряване на мляко в училищата, сега се преразглежда ефикасността на тази схема от страна на Европейската комисия. Предвиждаме нови инициативи в тази област, за да се използват по-добри, добре, силните страни на тази схема и да се преодолеят слабостите. Една от нашите цели е да намерим синергии между тази схема за предлагане на мляко в училище с тази, която е за предлагане на плодове и зеленчуци в училище. И така, господин председателю, това е първата ни реакция на доклада. Разговорите ще продължат, що се отнася до развитието на сектора на мляко в производството. Председателят, благодаря. Благодаря на представители на комисията. Сега искам да дам думата отново на Херберт Дорфман, Искам да се присъединя също към колегите е, и да поздравя Херберта за отлично свършената работа относно този въпрос, свързан с мекопроизводството в планинските райони, на отдалечените райони. Херберт, имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля си, че дългият дебат, който проведохме тук, показа, че колегите наистина имат какво да допринесат и то много към доклада. Още повече този дебат показва колко е важно производството на мляко, особено в контекста на селско топанското производство и развитието на селските райони. Няма да мога да отговоря на всички въпроси, но разбира се, бих се съгласил с госпожа Полсън, че най-отдалечените региони, изолираните региони имат проблеми подобни на тези, с които се сблъскват планинските и благодетелствените райони. Също така искам да отговоря на господин Бове и господин Хойзлинг. Много старателно избягвах подновяването на дебата за квотите, дебата за повторното им въвеждане. Ние водихме разисквания по този въпрос – и мисля, че в съвета няма да се промени позицията по този конкретен въпрос. Мисля, че господин Алвеш много правилно посочи, че е необходима положителна дискриминация. Така че става дума за мерки, които няма да се прилагат към всички селскостопански производители в Европейския съюз, но към онези селски стопанства, които са в по-затруднено положение, така че те да могат да се облагодетелстват, да се възползват от конкретни мерки. Доста колеги казаха, че трябва максимално да използваме времето, което има на разположение и особено конференцията, организирана от комисията на 24 септември. Виждаме, че комисията продължава да обмисли да работи по този въпрос и разбира се, на тази конференция темата, която ние разглеждаме, няма да бъде единствена, но тя ще бъде една от важните теми. Също така колегите споменаха и въпрос за разстоянията и съответно за транспортирането на млякото и млечните продукти. Обеден съм, че сегашната ситуация е такава, че разходите за превоз в най-отдалечените райони и в планинските райони следва да се покриват от кооперациите. И няма никакъв избор пред частния сектор, след като частните предприятия ще имат нужда от мляко, те ще трябва да поемат и разходите по събирането на мляко. Обаче те ще предпочитат в такъв случай по-кратките разстояния. За това е необходимо, за да се противодейства на тази ситуация, организацията на млекопроизводителите да бъдат по-единни и по-силни в своята позиция. А ако се позволи да загинат малките ферми на млекопроизводителите в планинските отличените райони, това ще бъде благоприятно за целия сектор. Затова трябва да помислим за това. Да, разбира се, прави са тези колеги, които казаха, че парите никога не стигат и не можем никога да си горим всички пари. Обаче можем да средоточим върху първия стълб и подпомагането на производството на мляко в тези райони. Всички знаем, че няма да има много средства заделени за тези мерки. в заключение искам да кажа, че няколко колеги казаха, че не можем да оставяме целият този въпрос изцяло на пазарните сили. Съгласен съм с това, но трябва също така и пазара да може да изиграе своята роля. Трябва да гарантираме това производителите на мляко и преработвателите на мляко, които работят в планинските райони, получават достойна печалба за своите продукти, продукти от високо качество и тази цена може да бъде и по-висока, отколкото средното за сектора. Мисля, че ОСП в дългосрочен план няма да може да продължи да подпомага производството на мляко в планинските райони. За това смятам, че е добре да се възприема един двуаспектен подход, за да може да се гарантира успеха на производителите на мляко от тези райони. Има много неща, които вече са предложени от Европейската комисия и има още мерки, които трябва да се предприемат от държавите членки. Те първа следва да разгледаме въпроса за положителна дискриминация. след 2015 година. Благодаря на колегите за техните изказвания. Доста от колегите казаха, че виждаме, че ще е необходима значителна подкрепа. Аз разбира се, ще съм благодарен за всяка подкрепа от колегите, ще отчета всички ваши предложения. Така че доклад да се ползва с максимално широка подкрепа в тази парламентарна комисия, която ще изпрати ясно и надвусмислено послание и до съвета и до Европейската комисия. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Надявам се, че ще имаме голяма степен на съгласие по вашия доклад. И така преминаваме към последната точка от дневния ред. Девета точка управление на разходите връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка с здравето на растенията и растителния репродуктивен материал. Госпожа Лебрун е докладчик. През май 2013 година комисията прие 4 от 5 предложения, които съставят пакета за здравето на животните и растения. Това е един изключително важен пакет, тъй като той задава стандарти за безопасност и здраве в цялата верига на производството на селскостопански продукти. Петото предложение от този пакет беше прието през юни и това е темата на нашия обмен на мнения днес. Това предложение обхваща финансовите аспекти на законодателния пакет, включително и разходите за делени за храни и фуражи за периода 2014-2020. Тъй като предложението ще влезе в сила на 1 януари 2014 година, ние се стремим да финализираме преговорите по това досие преди останалата част от общия пакет. Позволете ми да дам незабавно думата на нашата колега Ания Слебрун и след това ще имаме обсъждане. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, както каза председателят, регламента, който разглеждаме сега, е част от пакета и чето цел Цяло е да има по-рационално управление на по-сигурни хранителни продукти. Пакетът е свързан с пет текста, четири от които са секториални и регламента за управлението на разходите също има за цел да упрости регламенталната рамка, свързана с гарантия безопасността на хранителната верига с тази цел, се отменя и изменят 11 предходни законодателни текста. Както каза господин председател, този регламент трябва да бъде прият на първо място и затова трябва да работим с доста кратки срокове. Доклада трябва да бъде прият в комисията на 20 7 ноември, за да може да гласуваме на 25 ноември, извинете, за да може да гласуваме пленарна зала в началото на 2014 година. По същество новият регламент като цяло събира вече съществуващите разпоредби от е, различните текстове в един текст, но трябва да отбележим няколко важни елемента. Първата е рационализирането на а, таваните за, за финансиране. Създават се три тавана. Нормалният е от 50%, максималният по изключение е от 75% за трансграничните дейности, т.е дейности, които се извършват съвместно от две граничните си държави членки и също така за държавите членки, чието БНД е под 90% от средното за Европейския съюз и накрая има таван от максимум 100% за дейности, които имат за цел да избегнат сериозни санитарни заплахи, конкретно определени от Европейската комисия работната и програма дейности или дейности, които се водят в и от трети страни. Освен това се определя прак от 50 Хиляди евро. Според мен трябва да разгледаме тази сума, между другото. И а, под този таван не могат да се отпускат а, безвъзмезни помощи. До момента нямаше такъв, а, такова ограничение, нямаше таван в този случай. Вторият нов елемент е създаването на показатели. Става дума всъщност за показатели за направените оценки. В момента различните дейности в Европейския съюз се сблъскват с проблеми по отношение на оценката, защото Европейската комисия предлага изготвянето на конкретни показатели, с които да се прави оценка на дейностите за гарантиране безопасността на хранителната верига. И накрая третото нововведение е свързано с програми за наблюдение и установяване на наличието на вредители, като целта е да се избегнат заплахите, свързани с здравето на растенията. Това беше съвсем накратко представяне на документа. Не искам да отекчавам колегите. В момента вниманието ми се съсредоточава основно върху два елемента. Спрях се на тях, защото това са нововведения, както вече казах но важен е също така и въпроса за делегираните актове. В частност по отношение на списъка от болестите. Трябва действително да разгледаме внимателно тук разви... разделянето между основен законодателен акт, делегирани актове и актове за изпълнение. Трябва да имаме много ясна идея за разграничението в тази област. И друг важен въпрос е възможността за достъп до резерва за кризи в селскостопанския сектор. Мисля, че на този етап ще спра до тук. Ще се радвам да чуя вашите коментари и въпроси. На по-косен етап ще се опитам да отговоря на въпросите и коментарите ви. Благодаря, господин председател. Allora, apriamo il dibattito. Много ви благодаря. И така, думата имат колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Гарсия Перес поиска думата. Няма други желащи. Много ви благодаря, господин председател. Благодарности е към госпожа Лебрун за внесените от нея предложения. Предложения, които се отнасят до измененията, които ще внесем към предложението на Комисията за нов регламент. Надявам се, че ще можем да работим в тясно сътрудничество и да постигнем онези промени, които смятаме за необходими. По време на тези първи разисквания бих искала да направя по-общи бележки по четирите основни аспекта, според мен. Първо, за 40% урязване в финансирането. Член 5 гласи, че във времена на криза средствата могат да се използват в съответствие в тези случаи, когато средствата по функция трета са недостатъчни. Когато е необходимо да се увеличат средствата, следва да има механизми, които да работят. Например, прехвърляне на средства в рамките на функция 3. В момента се предлага да се изостави тази възможност, което накърнява принципа за гъвкавост, който е толкова важен за нас. Вече в тази парламентарна комисия вече изразявахме нееднократно загрижеността по на... за начина по който се предлага да се упражнява финансовата дисциплина. Опасяваме се, че тази липса на гъвкавост може да подкопае самия принцип на финансовата дисциплина. Необходимо е да се намерят гъвкави инструменти и може би да се прехвърлят средства от други сфери. Предложението на комисията не е особено реалистично. Държавите членки – до 21 марта ще трябва да внасят своите доклади. Това ще бъдат е, технически доклади, в които подробно ще се описва това, което е било направено през предходната година. Мисля, че в някои страни ще има необходимост от е, промени, защото, например, в моята страна на национално ниво ще трябва те първа да събира и обработва информация от автономните региони, автономните области, което няма да позволи да спази крайния срок. Затова крайния срок е по-добре да бъде 30 април. Освен това, комисията би могла да добавя или да отменя определени разпоредби чрез делегирани актове. Обаче Нека да не забравяме, че някои държави членки имат по-специфични економически потребности и те могат да не отговарят на минималното ниво, което се предвижда за всяка една държава членка. Трябва да отчитаме това в нашите предложения. И разбира се, ще работим заедно с колегите, за да разработим една съгласувана позиция. Председателя, благодаря ви. Дали представителят на комисията би искал да каже нещо? Да, заповядайте. Господин Ван Кройтън. Благодаря ви, господин председател. Първо, бих искал да благодаря на парламента за бързата работа, по това предложение, както и вие казахте. Много важно е това, това предложение да бъде максимално бързо прието. Максимално бързо, разбира се, до толкова, доколкото това е реалистично и осъществимо. За предпочитане това да стане до края на тази година. Както и вие правилно казахте, това предложение е преработване на сега действащото законодателство. Целта е да се улесни живота и на държавите членки, и на комисията да се улесни тяхната работа. Да, наистина предложението обхваща всички разходи, свързани с храните и фуражи, тъй като се започна с ликвидирането на заболяванията и извънредните ситуации. Например, какъвто е случая сега с птичия грип в Италия, също така се занимаваме с референтните лаборатории, например за диоксина, за генетично модифицираните организми. Това са референтни лаборатории във всички държави членки. И този бюджет е свързан също с предложението за мерките за контрол. И правното основание позволява да се създадат стандарти за хуманно отношение към животните. Както виждате, обхванати са всички сфери, отнасящи се до храната и фуражите. Що се отнася до бюджета? Бюджетът е намален. Всъщност, бюджетът като средно е същия, както и разходите през предходните години. Нашия прогноз, нашата прогноза показва, че средната стойност ще бъде същата, каквато е предвидена за следващата година, която е била предвидена за тази година. Така че проблемът не е толкова в размер на бюджета. По-скоро това, което ние отчитаме, е, че болестите като туберкулоза и бруцелоза ще намаляват в Европейския съюз. Предвид тенденциите, които наблюдаваме през последните 10 години, смятаме, че бюджетът, посветен на борба с тези заболявания, следва да бъде намален. Но 1,8 милиарда евро ще бъде бюджета за следващия 7 годишен период. Докладчика госпожа Лебрюн спомена за достъпа до кризисната резерва на Генерална дирекция Сълско стопанство. Вие знаете, че това е част на обсъждането посветено на бюджета за съвстопанство. И комисар Чолуш много ясно заяви в своят писмо до вас, че става дума за промени в досега действащия член 4е. Нашата идея е свързана с периодични избухващите кризи. Спомняте си кризата с, с, с форумния енцефалит при кравите и много други заболявания по животните, също така и заболявания при хората от епидемичен характер. И бюджетът за борба с тези заболявания не е възможен, за това се предвижда процедура, която ни позволява в изключителни ситуации да прибегнем към допълнителни средства за преодоляване на кризисни ситуации. Госпожа Перес говореше за различни крайни срокове. Мисля си, че тя говореше за това, че срокът е по-добре да се промени от март на април. Нашата идея е, че тъй като разходваме значителни средства, за да подпомогнем държавите членки при ликвидиране на заболяване, ние трябва да гарантираме, ефикасното разходване на тези средства и съответно е необходимо да получим съответната отчетност от държавите членки. Затова ние бихме искали тези отчети да бъдат получени до края на март следващата година, защото искаме да се уверим, че парите се разходват ефикасно. Затова предлагаме март като крайен срок, но разбира се, съгласни сме, че определена гъвкавост е полезна, стига разбира се тя да не вреди на ефикасността. Също така се говореше за лимита от 50 хиляди за отделна програма. Това отразява идеята на комисията да се намали административната тежест. И до сега предложението на комисията беше, че ако една програма е на стойност под 50 хиляди, тя няма да се съфинансира от Европейския съюз. Разбира се, ние осъзнаваме и вие също много добре осъзнавате, че има много малки държави членки, в които се реализират малки по мащаб програми, които наистина имат нужда от финансово подпомагане от страна на Европейския съюз. Дори и стоеността на програмите да е под 50 000 евро. Така че това е един въпрос, който можем да обсъдим по-късно и мисля си, че ние можем да проявим тук доста голяма степен на гъвкавост. Отново благодаря на парламента и се надявам, че максимално бързо ще бъде прият този пакет. Благодаря ви, председателя, благодаря на комисията. И сега давам думата отново на госпожа Лебрюн. Благодаря ви всички направени коментари. казано от госпожа Гарсия Перес, отговаряше на моите наблюдения. Изказването на комисията показва, че тя е готова на гъвкавост, частно по отношение на графика за работа. А, по въпроса за на, ако правилно разбирам логиката на Европейската комисия, тя е, че има толкова малко дейности с бюджет под 50 000 евро, че би било разумно да се постави този таван. Може обаче да разсъждаваме по точно обратният начин, а именно тъй като има толкова малко дейности с бюджет под 50 000 евро, тогава защо не премахнем този таван, тъй или иначе той ще се използва в много редки случаи въпроса за списък на заболяванията и дали те да се, да се заложат в основния докторен текст или да се управляват с делегирани актове или актове за изпълнение, ми се струва, че забележката на колегата Гарсия Перес беше съвсем уместна. И по доста по-важни въпроса за кризисния резерв, за селскостопанския сектор, Европейската комисия правилно отбелязва, че благодарение на по-добрите програми за наблюдение и контрол можем да се надяваме, че Европейския съюз все по-редко ще се сблъсква с, с сериозни кризи, но едновременно с това си констатираме, че действително има намаляване на кризите, епидемиите при животните, но сметка на това се увеличава броя на подобни кризисни периоди по отношение на здравето на растенията, така че не бива да се радваме прибързано и трябва действително да обърнем по-голямо внимание на ефикасността на мерките, които се предприемат и също така да предвидим и евентуалният относително развитие в областта на здравето на растенията, защото тук наистина се забелязва сериозно влушаване напоследък. Това е, надявам се, да продължим по-нататъчните разисквания с нови коментари. Благодаря ви. С това приключваме работата ни за днес в нашата парламентарна комисия. Бих искал да ви напомня, че на 17 октомври ще бъде представен на доклад на госпожа Лебрюн. И на 25 ноември ще гласуваме в комисията, а крайният срок за внасяне на изменение 28 октомври. Сега искам да ви напомня, че сега имаме важно заседание на координаторите, на което ще присъстват докладчиците и докладчиците в сянка. Ще обсъдим последните нерешени проблеми при преговорите с Съвете комисията. Ще започна след около 10 минути. Благодаря на всички и до следващото ни заседание.